20 часа и след това от 21 до 23 часа. Дневният ред е публикуван и може да се намери на сайта на Европейския парламент. Обявявам заседанието за закрито и ви пожелавам лека нощ.